Става дума за четири законодателни акта, чието наименования ще бъдат вписани в протокола. Сега преминаваме към дневния ред за тази седмица. Окончателният вариант на дневния ред беше прият от председателския съвет в съответствие с член 173 на регламента. Разполагате с проект от дневния ред. Сега ние ще определим дневния ред ден по ден. За понеделник не се предвиждат никакви промени. Искам да ви обърна внимание върху предложени промени за вторник. Комисията по правни въпроси е приела доклад на господин Сперони за свалянето на имунитета на господин Елмар Брок. В съответствие с споразумение с политическите групи член 138, този доклад ще бъде включен в програмата за гласуване утре. Това е обичайната процедура в съответствие с член 138. 138 на правилника на парламента. Във вторник и сряда не са поступили предложения за промени в дневния ред, следователно можем да приемем дневния ред за прият и можем да преминем към първия доклад. Автор на доклада е нашата колега Ани Подимата с наименование новаторско финансиране на световно и европейско равнище. Господин Оди, заповядайте, имате думата. Искам да се изкажа възоснован на 6.16 от договора за Европейския съюз тази седмица по инициатива на господин Саркози, който проявява чувството си за Европейска общност, предлага на заседание в петък. Ще се подготви съвета на общи въпроси на Европейския съвет. Не виждам в дневния ред да е включено подготвително заседание мисля, че европейските граждани трябва да бъдат информирани за позициите на държавните и правителствени ръководители по този толкова важен въпрос. Ще ви представя отговор в писмен вид. Сега преминаваме към